Протоколът от заседанията от 28 и 29 март, както и приетите текстове са ви предоставени. Има ли възражения срещу тях? Няма. С това протоколът се приема. Господин Димитър Стоянов